Good morning, dear colleagues. Добро утро, уважаеми колеги. Желая на всички успешна нова година. През тази нова година ще сме изправени пред доста предизвикателства, така че пожелавам успех. Що се отнася до езиковия режим на комисията Либе, моля да знаете, че няма да имаме финландски, естонски и малтийски по време на сутрешното заседание. След обедът няма да имаме естонски и финландски. И минавам към съобщенията. Имаме промяна в дневния ред. Шеста точка гласуването за сигурността на информацията, доклада на господин Шлютер. Имаме промяна и това ще бъде изслушано на 13 ти в Страсбург. Имаме сега да одобрим протоколите от заседанието от 5 септември, 8-9 юли, 4-5 ноември, 28 ноември. Ако нямате възражения, можем да обявим одобрението на протоколите. И сега преминаваме към гласуване. Първо, утвърждаване на решението на координаторите. По-рано днес изслушахме координаторите, които обсъдиха решението на председателския съвет от септември по отношение на Сноуден и анкетата на Либе за подслушването и комисията поиска утвърждаване на следното решение на координаторите – да приканим господин Сноуден да се включи в анкетата чрез интерактивна видеоконферентна връзка. Въпросът е кой е за това господин Сноуден да бъде поканен да участва в тази видеоконференция. Моля тези, които са за, да гласуват. Okay. Who is against? Кой е против? Who is it? Okay. Добре, ще направим електронно гласуване. Начало на гласуването. Правим преброяване, край на гласуването. 36 за, 2 против, 1 въздържал се. Решението на координаторите е прието. И сега преминаваме към гласуване борба с насилието над жени, доклад на госпожа Анджелили. Желаете ли да вземете думата? Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка. Исках само да споделя, че ще гласувам против някои от измененията. Изменения 12 и 14. Това се дължи на факта, че в становище, че според мен няма нужда от е, списък, когато говорим за пострадали и различни категории пострадали. Всички пострадали от насилие са равнопоставени. Нямаме пострадали, които да изискват по-специално отношение. Това би било проява на дискриминация защото ще позволим да бъдат въведени някои категории, а други да бъдат забранени. Аз съм против това. Нека сега продължим с гласуването, казва председателя. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Компромис първи за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто за, против, Правим електронно гласуване на четвърто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 за, 25 против, няма въздържали се. Отхвърля се пето изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се.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 Продължаваме с четвърти компромис за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 с устни изменения за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Това беше компромис 6. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 300 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме окончателно електрон. Госпожа Гаржия. Бих искала да се върнем малко назад, защото нещо не разбрах в връзка с списъка за гласуване изменения 12 и 13 трябваше да се гласуват, защото те отпадаха само ако 11 се приема, а то компромис 3 се прие. Бе посочено, че изменение 11 отпада, ако от третият е, компромисно предложение бъде прието. Именно за това не сме и гласували. Записано е, ако изменение 11 се приеме. Okay, then what? So it's fine? Okay. Всичко наред ли е? Секретарията предлага да гласуваме 12-то изменение в две части. Така че се връщам, моля за извинение. Първата част, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега правим електронно гласуване на първа част. 27 за, 18 против, 2 въздържали се. Приема се, моля да ме извините. Същото и въжи и за 13-то. Аз не разбирам какъв е проблема. Но 13 отпада. проблеми има в списъка за гласуване. Така че ще гласуваме 13-то изменение, начин, начало на гласуването за, против, въздържали се, приема се. Благодаря. И сега гласуваме цялото предложение, начало на гласуването. Край на гласуването. 47 за, 2 против, няма въздържали се. Поздравление за госпожа Анджелили. И сега преминаваме към гласуване на проекто доклада за общи разпоредби за фонда за миграция и предоставяне на убежище, доклада на Фонтана. Гласуваме компромисния текст. Кой е за? За, против, въздържали се. Не, отново повтарям за, против, въздържали се, приема се и окончателно гласуване. То ще бъде електронно начало на гласуването. Край на гласуването. 40 за 9 против. Няма въздържали се. Поздравления за докладчика. И сега гласуваме проекто доклада за Фонда за вътрешна сигурност. Господин Маринеско е докладчик. Гласуваме компромисния текст за против въздържали се, приема се и окончателното гласуване с измененията, начало на гласуването, край на гласуването. 36 за, 8 против, 4 въздържали се. Докладът е прият. Поздравявам докладчика и Преминаваме към гласуване на проекто доклада за Фонда за вътрешна сигурност, сътрудничество на полицейските служби, превенция и борба с престъпността. Докладчика не желая думата. Гласуваме компромисния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се и окончателно гласуване на доклада с измененията. Гласуваме електронно. Край на гласуването. 39 за, 8 против, 2 въздържали се. Приема се. Поздравления на, за господин Яколино. И остана още едно гласуване. проекто доклада за обежището и миграцията, фонда за обежище и миграция, госпожа Гийом. Желаете ли думата? Не. Започваме с гласуването на компромисния текст за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуваме доклада с измененията, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 45 за, 4 има против, няма въздържали се. Поздравявам госпожа Гейон. And that was for the votes. Така приключваме с гласуването. Следващата точка в дневния ред е доклада на госпожа Файон. Този доклад трябва да се разгледа по програма в 10.40, така че се налага да прекъснем временно заседанието до 10.40, тъй като докладчика не е в залата. А, тук сте, така ли? Тогава въпрос е следния. Да продължим работа или да прекратим временно до 10.40? Всички докладчици в сянка тук ли са? Добре, значи ще продължим в 10.40. Благодаря, колеги. Таня, do you think... Таня, мислиш ли, че можем да започнем? Yeah, but, yeah, but I haven't seen either for the role. Господин Маринеско не беше тук и за гласуването. Нека да продължим така или иначе с заседанието.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 гражданите на Молдова и освобождаването им от изискване за виза, когато пътуват в шенгенското пространство. Имаше представяне на комисията в края на декември и сега госпожа Файон ще представи своя проекто доклад. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че съм докладчик по тази тема за Молдова, защото мисля, че с настоящия доклад изпращаме категорично послание към гражданите на тази страна. Тази страна постигна много през последните няколко години от началото на диалога за либерализация на визовия режим. Това стана през юни 2010 година. Прие се и пътна карта за либерализацията на този процес. През последната година беше направен сериозен анализ, за да се види докъде е стигнал диалога с Молдова. След три години на преговори се видя, че Молдова си е свършила работата. Комисията отбелязва, че има изпълнение на целите, конкретни реформи, които са прокарани и ето защо комисията препоръчва, тъй като са изпълнени всички условия, да се вдигне визовия режим. Освен това, Молдова е заделила необходимите финансови и човешки ресурси, за да се гарантира, че реформите са устойчиви. Много се радвам, че Молдова става първата страна от източното партньорство, която прави конкретна крачка към своето европейско бъдеще визовия диалог през последните няколко години беше един от най-последователните елементи в отношенията между ЕС и Молдова. Независимо от всичко, искам да подчертая, че основното тук като полза е, представлява ползата за обикновените молдовски граждани. Премахването на изискването за визи ще намали значително времето за чакане пред консулствата, както и разходи пътуване в Европейския съюз. По този начин ще се облегчат и връзките между хората, ще се улесни обмена в културен, економически и научен план. Пътуването без виза само по себе си представлява и въплащава свободата на предвижване. Това е една от основните свободи в Европейския съюз. И тъй като отношенията между ЕСА и Молдова се задълбочават, без съмнение тази възможност ще допринесе и за задълбочаване на процеса за, за следване на основните човешки права и свободи в Молдова. Молдова е много важна в рамките на източното партньорство и поради своето географско положение. Тази страна демонстрира, че европейската интеграция е единствената альтернатива за самата нея и нека да се надяваме, че след тази първа крачка Молдова ще продължи по своя европейски път. Като докладчик аз приветствам предложението на комисията и не виждам необходимост от внасяне на изменения. Целта е в парламента, досието да бъде прието максимално бързо. Надявам се, че и в съвета ще бъдат предприяти необходимите стъпки, за да може в крайна сметка да приемем текста преди изборите за Европейски парламент през тази година. Благодаря, госпожо Файон. Господин Коелю има думата. Благодаря. Госпожо председател, господин Маринеско се извинява, че не е тук и ме помоли да се изкажа кажа от негово име. Трябва да кажа, че след срещата в Вилнюс си заслужава да отбележим какви са ползите от източното партньорство. Виждате сега какво се случва по отношение на Молдова. Молдова пое по един път, технически по своя характер, който в крайна сметка доведе до предложение от страна на комисията за премахването на изискването за визи за гражданите на тази страна. Петия доклад за напредъка заключи, че Молдова е заделила необходимите финансови и човешки ресурси, за да се гарантира устойчивостта на реформите. Плана за действие предвижда естествено и допълнителни реформи ще се следва примера за даден по отношение на страните от Западните Балкани. Молдова е изпълнила съответните изисквания по първите четири блока на споразумението за визова либерализация. Тя направи това чрез ефикасно и последователно изпълнение на различни видове е, закони, като например разпоредби свързани с преминаването през е, Приднестровието. Молдова сътрудничи с Европол и Евроюст, е, въвела е конкретни стандарти за своите лични документи, биометричните паспорти на Молдова се издават по стандартите на ИКАО и това са стандарти, които не съществуват даже в някои държави членки. Молдова е създала освен това мобилни екипи за наблюдение на границите. Оценката на евентуалните миграционни потоци от страна на комисията показва, че потока от страна на Молдова към Европейския съюз намалява поради предприятите мерки в рамките на незаконната миграция. Освобождаването от изискването за визи е много важен инструмент в тази връзка. Споразумението за е, улесняване на издаването е, на визи за молдовски граждани се е, прие и се прокара по един успешен начин. Господин Маринеско смята, че Молдова е демонстрирала значителен напредък през последните три години и половина вече доста намаля е, процента на отказа за визи. Ето защо смятаме, че Европейския съюз трябва да положи всички усилия, за да приеме е, това споразумение и пътя, е, европейския път на Молдова трябва да бъде утвърден още веднъж. Благодаря господин Коелю, госпожа Жданока. Thank you. <coughs> Uh, first of all, I... Благодаря. Нека в началото да кажа, че нашата група подкрепя либерализацията на визовия режим с нашите източни партньори. Възникват обаче някои въпроси, свързани с използването на тази либерализация за политически цели. Ето защо мисля, че ние трябва да обсъдим нещата допълнително. Не би трябвало визовата политика да се използва за политически цели. Мисля, че е добре да се премине към безвизов режим за всички страни от източното партньорство и по отношение на Русия. Току-що се връщам от един дебат по отношение на връзките с Русия. Аз съм заместник-председател на парламентарната делегация за отношения с Молдова. Познавам положението в тази страна много добре. И знам, че голямата част от молдовците, които пътуват в Европейския съюз, вече притежават румънски паспорти. Знаем, че сред гражданите на Приднестровието има носители на, на молдовски паспорти, но това не са биометрични паспорти. Като цяло в Молдова цари двойното гражданство. Хората имат по два паспорта, независимо дали са молдовски и румънски, молдовски и руски или молдовски и украински. Положението е доста сложно. Аз не съм против премахването на изискването за визи за носителите на биометрични паспорти, но има нужда от хармонизирана политика в това отношение. Естествено, дебата е с политически характер и трябва да се вземе политическо решение от политическите групи и от парламента в неговата цялост, но проблема е доста сложен. Каза го и господин Коелю. Мисля, че трябва да задам един въпрос или да направя предложение пред господин Маринеско. Не знам дали господин Коелю ще може да отговори. Аз не съм съгласна обаче с някои елементи от вашето изказване. Господин Декостер вчера говори по регламента за визите в рамките на тристранния диалог. Аз мисля, че трябва да се направи оценка и за Молдова. Не съм съгласна с тази част от позицията на господин Маринеско. Нека обаче да обсъдим въпроса в нашата политическа група и след това ще ви кажа каква е нашата позиция. Благодаря, госпожо Жданока и сега се обръщам към комисията. Искате ли да кажете нещо? Заповядайте. Извинявам се, госпожа Жданока иска да добави нещо. Много се извинявам. Когато говорим за хармонизирана политика по отношение на визите, трябва да не пренебрегваме Балканите, Косово. Комисията е тук, в залата. Следва да напомним, че косоварите нямат право на пътувания без виза в Европейския съюз. Аз мисля, че сроковете трябва да са едни и същи за всички страни от региона. Благодаря. Сега се обръщам към комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Първо, от името на комисията искам да благодаря на докладчика за пълната подкрепа. Определено смятам, че ако Европейския съюз поеме ангажимент по отношение на съседните страни, то той трябва да изпълнява своите ангажименти. Молдова е изпълнила всички условия за безвизови пътувания. Ето защо комисията изпълни своя ангажимент, направи предложение – Надявам се, че и съвета ще демонстрира същото. Представителя на съвета ще ви каже след малко какво смята съвета, но важното е, когато някой си изпълнява ангажиментите, да бъде възнаграден. И накрая, по отношение на това, което каза госпожа Жданока. Диалозите с страните за да се получи визова либерализация е, са ясно очертани е, спрямо всяка една конкретна страна. Има четири блока, знаете, те имат конкретни цели и процес е един и същ за всички страни, включително Косово. Тук не става въпрос обаче за това, че когато се освободят гражданите на една държава от изискване за виза, то трябва да се освободят всички други граждани на всички други държави. Не, Молдова в момента изпълнява изискванията и ето защо комисията прави такова предложение. Надявам се, че това предложение ще бъде прието бързо, за да може всички граждани да се радват на една такава възможност. Молдова вече 3 години изпълнява съответните изисквания. Трябва да спомена нещо допълнително. В съвета като цяло има подкрепа за това предложение, но някои държави членки имат а, притеснения относно биометричните паспорти, които се издават в Молдова. Те са от така нареченото трето поколение. Това означава, че чипа с биометричните данни се вкарва в паспорта с помощта на стикер. Това е машинно четим документ, той е с висока степен на сигурност. Молдова обаче сега се кани да издава биометрични, поколе... биометрични паспорти от четвърто поколение, в които е, чипа се инсталира в корицата на паспорта и така сигурността става още по-голяма. Така че държавите членки казват, че трябва да се изчака докато Молдова започне да издава четвърто поколение биометрични паспорти, само че нека да сме наясно. Това не може да е предварително изискване, за да се премахнат визите. Комисията се готви да направи декларация в момента на приемането на настоящото предложение. В декларацията се казва следното. Комисията е готова да подкрепи молдовското правителство в неговото усилие да замени биометричните паспорти от трето поколение с паспорти от четвърто поколение – това трябва да стане до средата на 2015 година. Комисията ще следи отблизо този процес в рамките на съществуващите диалози и партньорски проверки и ще информира парламента и съвета за това докъде е стигнал този процес, включително и в рамките на докладите, които се изготвят след като изискването за визи е премахнато. Ето, виждате, че комисията ще продължи да следи какво се случва с това обещание на молдовските власти да издават биометрични паспорти от четвърто поколение. Благодаря. Сега се обръщам към съвета. Гръцкото председателство. Искате ли да кажете нещо? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. С удоволствие мога да съобщя на вашата комисия, че благодарение на усилията на литовското председателство съветът успя да постигне един общ подход по време на заседанието от декември месец по отношение прехвърлянето на Молдова в позитивния списък и това предложение бе прието без изменения. Загрижеността, която заявиха някои държави членки, що се отнася до сигурността на биометричните паспорти, издаване от Молдова, е, са взети предвид. Комисията току-що разясни как. Всички в парламента, съвета и комисията подчертаха политическата значимост е, по отмяната на визовите изисквания по това досие, така че гражданите на Молдова да могат да се възползват от възможността за свободно предвижване в най-кратки срокове. Председателството очаква да си сътрудничи с госпожа Фион и бързо да постигнем съгласие по това досие, така щото молдовските граждани да могат да се възползват от безвизовия режим при пътуване в ЕСЕ. Благодаря. Госпожа Луначек, колегата Луначек поиска думата, но моля да бъдете съвършенно кратки. В 11 часа ще се прехвърлим в друга зала. Съвсем накратко, комисията не отговори на въпроса за Косово. Аз съм докладчик в АФЕД по темата Косово. Въпросът не е в това час или някой друг не приема изискването за определени заслуги. Косово също трябва да засили а, работата по изпълнение на изискването, но графикът, който приема комисията и посещенията в Косово е много различен, с много по-продължителни срокове, отколкото в другите балкански страни и гражданите на Косово смятат, че са третирани по различен начин от другите, въпреки постигнатия напредък. именно за това помолих а, да бъде отправен този въпрос и го повтарям. Благодаря госпожо Луначек. Госпожа Файон. Благодаря. Аз отново искам да кажа, че визовия режим е нещо много видимо и осезаемо за гражданите, затова е политически щекотлив въпрос – Днес започнахме да говорим за Косово и Западните Балкани. Мога тук да добавя и новия механизъм за временно преустановяване на визовите изисквания. Това е един много деликатен въпрос за страните в Западните Балкани, особено за тези, които може би ще са първите, които през идните седмици и месеци ще над свидетели на някои промени. Има доста негативни популистки изказвания по отношение на търсещите убежище и на мигрантите. И тук съм съгласна с колегите, които споменаха, че трябва да сме много настоятелни по отношение изпълнението на критериите за всички от тези държави, които кандидатстват за примахване на визовия режим. В миналото станахме свидетели на такива а, прояви. Вчера по време на триалога обсъждахме Перу, Колумбия, Обединените арабски емирства, островите в Тихия океан. Молдова действително заслужава да бъде следващата страна, която в спрямо което няма да се прилага визовия режим поради изпълнение на критериите. Това беше по линия на редовната процедура и а, тази процедура следва да се прилага и в бъдеще. В същото време обаче призовавам а, комисията да се а, придържа към приемствеността и последователността. И процедурата по отношение на която наистина е по-продължителна. Изключително важно е в Европейския парламент и комисията Либе да използваме всички аргументи а, за значимостта на а, либерализирането на визовия режим, защото това укрепва не само политическото и економическото сътрудничество, но и връзките между гражданите. Благодаря на госпожа Файон. Приключихме с тази точка от дневния ред. Моля сега колегите да се присъединят към нас на съвместното заседание с ЕКЮН в зала 4.1 по предотвратяване и използването на финансово финансиране на тероризма. Този доклад на госпожа Файон и тук трябва да припомня нещо. Крайният срок е 30 януари по обед. Благодаря на колегите и сега ще се прехвърлим след няколко минути в следващата зала. 4-1.